Good morning, ladies and gentlemen. Дами и господа, добро утро. Мога ли да ви помоля да заемете местата си? Така че да можем да започнем нашето много важно заседание. We expect more members. of Очакваме много скоро към нас да се присъединят повече членове и на двете парламентарни комисии, но мисля, че можем вече да започнем. Благодаря ви. Уважаеми господин Освал, уважаема госпожо комисар Карец, уважаеми колеги, за мен е чест да ви приветствам на съвместното заседание на Речи и Котев, което е посветено на годишното обсъждане между депутатите на Европейския парламент и Комитета на регионите. Предвид новия законодателен пакет, по политика за сближаване, целта ще бъде да бъдат обсъдени с комисар Карецо новите законодателни предложения. Надявам се, че днешното ни заседание ще позволи плодотворен обмен на мнение за бъдещето на политиката сближаване. Всички сме наясно, че днес повече от всякога Европейския съюз е изправен пред предизвикателството на технологичната и демографска промяна, промяна в климата, проблеми със сигурността, криза с миграцията и убежището, Брекзит, геополитическата нестабилност. Ценностите, демократичните принципи в основата на европейския проект в момента са подложени на изпитание. За това голямо постижение за нас това, че Политик за сближаване остава един от основните инструменти за инвестиции, които се използват в Европейския съюз за създаване на устойчива и растяща економика в Европа. Нещо, което позволява да се решат много от проблемите с развитието на регионите, с миграцията, обежището, с нестабилността. Тази политика позволява да се отчетат е, конкретните потребности на държавите членки, както и спецификата на отделни региони и също така Европейският съюз да бъде по-близо до гражданите. Предложението на Комисия за многогодишна финансова рамка 2021-2027 година позволява добро взаимно допълване на различните видове политика. За съжаление, виждаме, че основно е намален бюджета на общата селско-стопанска политика и политика за сближаване. Общата рамка доведе до това, че Европейския парламент потвърди отново своята позиция, че е необходимо да бъдат засилени основните видове политики на Европейския съюз, така че те да могат да изпълняват задачите си и да гарантира, да се гарантира финансирането на политика за сближаване най-малкото на нивото на бюджета за сегашния програмен период. Един от основните принципи на законодателното предложение за периода 2021, първа, извине, 2027 година е да се засили взаимното допълване на фондовете, обхванати от регламента за общо приложими разпоредби и други програми на Съюза. Искам да подчертая, че предложението за модернизираната, реформирана политика за ближаване цели да насочи политиката чрез тематични цели. Предложената единна книга с правила предлага възможност за по-голямо подпомагане на InvestEU и други финансови инструменти. Затова Европейския парламент прие резолюция на градивните компоненти на политиката сближаване Европейския съюз след 2021 година и седмия доклад по сближаването. Ценностите на Европейския съюз и економическото управление ще подобрят условията за инвестиции и по-доброто изпълнение и насочване на средства Европейския съюз. Регионите ще бъдат по-активно въвлечени в управлението на средствата на Европейския съюз чрез стратегии за местно развитие. Предстоят ни избори в Европейския парламент. Работим по законодателни предложения, които дават възможно Европейския съюз и неговите граждани добри перспективи за бъдеще. Комисията по регионално развитие в момента работи по голям брой законодателни досиета. Нашата цел да проведем гласуване в комисията по всички законодателни досиета преди коледната вакансия. И всички, които са заинтересовани в тези, от тези досията, са поканени да участват в заседанията на комисията Реджи, за да се произнесат по тези законодателни предложения. Работим с много напрегнат график, условията за работа са много напрегнати и стремим се да предоставим на европейските граждани нашето мнение, нашата позиция. Надяваме се, че след изборите новият парламент ще продължи в същия дух, заедно с Европейската комисия, за да предложи на европейските граждани изцяло финализиран законодателен пакет, който ще позволи да се започне незабавно новия, планиращ, новия период на планиране. Надявам се, че днес ще имаме много плодотворно обсъждане. Благодаря на всички за това, че дойдохте тук. Пожелавам успех на нашето заседание. Сега давам думата на господин Освалд, моя колега. Okay. Uh, thank you very much. Много благодаря, госпожо Михайлова. Благодаря, госпожо комисар подготвих реч, но вие казахте практически всичко, за това ще кажа съвсем малко от името на Комитета на регионите. Ние започнахме тази традиция за провеждане на тези съвместни заседания и сега, особено когато госпожа комисар е сред нас, искам да кажа, ако си спомняте, че преди години започнахме да се борим – за политика за ближаване, тя не заемаше видно място в предложенията на комисията Юнкер и ние създадохме обединение за политика за ближаване и посочихме на комисията колко е важна тази политика за всички граждани на Европа. И сега тази политика още, е още по-важна предвид предстоящите европейски избори, защото се опасявам, че можем да бъдем в много опасна ситуация, хората да не гласуват в европейските избори, защото те няма да смятат, че това е нещо важно. А политика за сближаване е нещо, което реално показва на хората стоеността на Европейския съюз. Ние винаги говорим за приноса на Европейския съюз, допълнителната, реалната полза от Европейския съюз. Важно е хората да виждат, че Европа наистина дава принос за подобряване на техния живот. За това нашите докладчици, докладчиците в Европейския парламент, Комисията с нейните предложения започнахме сътрудничеството, за да помислим как регламентът за общо приложимите разпоредби да може да подпомогне да покажем на хората, че има реални проекти, които могат да подобрят живота им. От наше име бих казал, че сме водили много оживени обсъждания и преди. Политика за сближаване е на всички региони и за всички региони. Разбира се, има също така различни категории региони. Това също е важно за нас. Но това, което е най-важно за нас, е не просто да имаме регламент, но да има упростяване, нещо към което винаги призоваваме. И имаме много още какво да направим, защото осъществяването на регламента зависи също така и от насоките за изпълнението му. Важно е да има проекти, които наистина се вписват в конкретната ситуация на конкретния регион. Важно е да имаме достатъчно гъвкавост и достатъчно възможности за полезно взаимодействие. И искаме да обсъждаме не само регламент, но да видим как може да гарантираме опростяване, така че това да обхване всичките регламенти, всичките разпоредби. Няма да изпреварвам това, което сега ще кажат експертите, изказващите се, но ние смятаме, че трябва да проведем това обсъждане днес и също така това е важно за нас, за да можем да споделим нашите мнения, мненията на Котер. Благодаря ви, господин Освалд. Сега за мен е удоволствие да дам думата на госпожа комисар Крецо. Много сме развълнувани от това, че ще можем да ви слушаме. Ние работим по предложението на Европейската комисия, но винаги е удоволствие да обсъждаме с вас вашите въпроси. Благодаря ви. За мен също така е чест и удоволствие да се изказвам пред вас. Благодаря ви, господин Освал, почитаеми депутати в Европейския парламент, почитаеми членове на Комитета на регионите. Винаги е за мен удоволствие да срещам с вас. И сега не сме в условията на една обичайна среща. Това заседание се провежда незабавно след като внесохме предложение за многогодишната финансова рамка за следващия период – и Европейския парламент и съвета работят по това като са законодатели. Вашата подкрепа винаги е била от жизненно важно значение. Преди всичко искам да благодаря на всички вас за това, че се борите заедно с нас. Особено съм ви благодарна за бързата, ефективна работа и провеждането на обсъжданията за бъдещето на политика за сближаване. Господин Освалд, ви напомнихте за съществуването на това обединение за сближаването. Това наистина е важен стълб за нашата ден, защото можем заедно да изпратим много ясно послание до всички заинтересовани страни и трябва да запазим набраната вече скорост за бъдеще. и финансовия пакет за политика за сближаване е над 300 е, милиарда евро. Това е движещ факт, е, движеща сила, основен фактор за модернизацията и това е конкретен израз на европейските ценности, европейската солидарност и целите насочени към постигане на устойчивост. Политика сближаване има дълга история, в нея има важни жалони. И надявам се, че наистина тя ще успее да отбележи значително модернизиране. През 75-та година беше замислена тази политика. Тогава дори нямаше мобилни телефони, а сега трябва да адаптираме тази политика към смарт телефоните и към модерни технологии като цяло. И вие правилно казахте, колкото по лесни за крайните потребители, за бенефициентите са формулирани а, тези приоритети, толкова по-добре. Нашият приоритет е да направим колкото се може по-лесна за разбиране и използване тази политика – и мисля, че и в парламента, и в съвет, и в комисията всички знаем, че е, няма смисъл човек да си купува смартфон, ако е прекалено сложно да го използва. Така че трябва да мислим за това, кой ще бъде крайния потребител, бенефициента на нашата политика мислим за интелигентна, екологосообразна, свързана Европа в името на гражданите. Това е нашата цел. И повече не провеждаме изкуствени граници и обединяваме и цифровизацията, и уменията, и способността за постигане резултати. Разбира се, ние също така определяме конкретните приоритети. В Европейския съюз извършва много добра дейност, но не винаги гражданите са добре осведомени за това. И за това в нашия мандат това е важен приоритет, както и в съвета. Жалко е, че средно 70% от европейските граждани не знаят че когато те се обръщат когато отиват в болница, на училище или пътуват по пътища, че това е финансирано от Европейския съюз. Така че ние смятаме, че е важно нашите приоритети, цялостна ни политика трябва да бъдат лесни за разбиране, лесни за обяснение и лесни за докладване. Разбира се, освен на тази насоченост към крайния потребител – имаме също така като приоритет това, което наричаме по-интелигентна Европа. Целта е да се подготви основа за създаването на тази по-интелигентна Европа. Защото виждаме гигантите в економиката, които се зародиха само преди няколко години. Виждаме, че хората имат добри идеи, но е важно да гарантираме плодородна почва за регионалните иновативни системи, клъстери за иновации. В нашите региони и страни ние имаме такива интересни творчески идеи. Важно е да подпомогнем предприемачите – които са важни за економиката на бъдещия ден. Искаме да предоставим тази плодородна почва за системите за иновации, за мрежи, за подпомагане на пускането на пазара на иновационни продукти. Има предизвикателства е, и те свързани с прехода в нашата економика. Има технологичен преход, технологично преобразуване, но също така важно е преминаването към ниско въглеродна економика. Това означава по-добра енергийна ефективност, по-високо ниво на използване на възобновяемите енергийни източници, интелигентни системи за свързване – и аз съм убедена, че Европа може да стане водеща сила в света в това отношение. Важно е да имаме система за постигане резултати, която е по-динамична, по-простена, така че да, можем да имаме резултати, които проистичат от тази упростена система. Няма смисъл, ще се върна към този пример с смартфона. Какво ще правим с смартфона, ако нямаме безжична интернет връзка, ако нямаме връзка с мобилните мрежи. Така че важно е да не се спира, да не се допуска губен на време и забавяне. Трябва да си извлечем полуките от миналото, от сегашния програмен период. Много съм ви благодарна, защото вие ме подкрепихте в моята позиция за радикално упростяване, за това, че трябва да се намали бюрокрацията и бумащината. Работихме в групата на високо ниво по упростяването и предложихме амбициозна и рационализирана уредба. И идеята ни е да се прехвърлим от процедурите към резултатите. За бенефициентите е много по-важно да видят резултатите от изпълнението, отколкото да се занимават с документи. И виждаме, че сега менеджерите на програми и проекти се съсредоточават повече върху процедурите и документите. Затова искаме творческата енергия да се насочи към постигане на резултатите. Още един важен принцип – който е особено важен в нашите бурни времена, изпълнени с предизвикателства. И това е доверието. Трябва да се опираме върху опита на хората, които управляват програмите, трябва да им имаме доверие. Ние не можем от Брюксел да знаем винаги всичко, което е необходимо за програмите. Затова е важно програмите да бъдат повече адаптирани към конкретните обстоятелства и ние трябва да подпомагаме лицата, които управляват тези програми, да направят точно това. Искаме да насърчаваме съпричастността, личната отговорност, включително и чрез проверките. Нямам време да изброявам всичко, което правим и което предвиждаме за сега, но искам да ви препоръчам нашия наръчник за упростяване. Там са описани мерките за упростяване, основните мерки за упростяване. Благодаря ви за положителните отзиви. Имах удоволствие да обсъждам тези въпроси с много от вас, с много от депутати в Европейския парламент, много от членовете на комитет на регионите, много други представители на заинтересованите страни. Получих много подкрепа за нашата дейност по сока упростяване и разчитам на вашата подкрепа през предстоящите месеци, когато ще обсъждаме този регламент в Европейския парламент и в съвета. Имам нужда от вашата помощ. Знам, че Европейския парламент и комитета на регионите искат да се ускори постигането на споразумение преди европейските избори. Проблемът е, че трябва да говорим с, държавите членки. За нас е изключително важно да имаме споразумение за бъдещата многодишна финансова рамка преди европейските избори. И не заради самите избори, а защото не можем да допуснем закъснения, защото има много проекти в държавите членки, които са изложени на риска да не могат да бъдат завършени, ако не започне изпълнението на новия програмен период на 1 януари 2021 година. Затова е изключително важно да се постигне споразумение по време на румънското председателство. Виждаме, че вече има забавения поради два външни фактора, но основният фактор е късното приемане на законодателството през декември през декември 2014 година започнахме те първа да сключваме споразумения за партньорство и сега през 2018 година те първа започваме наистина да ускоряваме темпото. За това искам да кажа, че имаме нужда от вашата помощ. Винаги има нещо, което трябва да се промени, но хората често предпочитат своите стари мобилни телефони, защото това е нещо, което е известно, което е удобно. Но това за нас вече не е бъдеще. Не е бъдещето. Затова моля заедно с мен да напомните на другите действащи лица, най-вече съвета на Европейския съюз, за това, че е много важно да влезе в сила регламентът за тази нова многодишна финансова рамка и други законодателни актове с повече гъвкавост и повече упростяване. Много съм горда от това, което постигнахме, защото си задавахме въпроса преди една година какво ще правим предвид изтеглянето на Обединеното кралство, като изгубим втора по големина нетен вносител в бюджет на Европейския съюз, при всичките проблеми, които имаме с границите, сега имаме политика сближаване, която има най-голям финансов пакет в историята на Европейския съюз 373 милиарда евро. И разбира се, винаги моето мото е било, че нито един регион не трябва да бъде забравен, оставен зад борда. Uh, така ще приближим Европа към гражданите. Не става дума само за предстоящите избори, става дума и за про- и антиевропейските вълни и настроения, трябва да покажем, че изпълняваме нашите обещания. Много неща се, са саморазбиращи се вече. Вчера пред, председателят Юнкър спомена, че много млади хора смятат, че се разбира от само себе си да могат да живеят, да учат в чужбина, да работят в чужбина, да се движат свободно. Но ние сме достатъчно възрастни да си спомним комунистическите времена, когато не можехме да се движим свободно, не можехме да избираме къде да, да отидем, да работим, да живеем и в същото време сме достатъчно млади да поемем отговорност за бъдещите поколения. Благодаря ви отново. Отново искам да подчертая, нашата цел е една е, разумна Европа, конкурентоспособна Европа, Европа, която се грижи за своите деца и внуци. Ясни са нашите задачи, ясен е времевият ни график целите са достижими. И още веднъж искам да ви благодаря за това, че се движите стриктно по графика, постигате целите си. Надявам се, че ще може да продължим а, по, с този стриктен график. Предстоят ни 50 тристранни срещи посветени на бъдещата много финансо, многогодишна финансова рамка. Ние сме тук сред приятели, може да говорим свободно, така че с интерес очаквам вашите мнения и очаквам те да са амбициозни. С интерес очаквам предстоящата дискусия. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. А сега продължаваме с дискусията. Най-напред думата ще имат координаторите от двете комисии. Давам дум, ще дам думата на най-напред на координатора от НП. Готови ли сте? Господин Римон. Благодаря, госпожо председател. Аз спонтанно ще взема думата, тъй като замествам господин Пан Нистерой. Благодаря на, госп... на, на всички вас, че защитавате регионалната политика, защото през 2018 година това е много важно, особено на фона на това, което ще се случи през май 2019 година. Ние трябва да знаем какво искаме. Това е страшно важно. От перспективата не само на политическата група, но и от перспективата на един докладчик мога да кажа, че през миналия месец направихме това, което се очакваше от нас, това, което бе важно, а именно да предвижим колкото се може по-бързо тези доклади в парламента и да преминем към тристранните срещи колкото се може по-бързо. Това не беше толкова просто. <clears throat> Всички докладчици в Сянка знаят за какво става дума. Работата през лятото беше много интенсивна. Естествено, с допълнително осложняващото обстоятелство, че законодателният доклад е свързан с многогодишната финансова рамка. За това трябваше много време, много... с много хора трябваше да се говори. Това не беше възможно в тези кратки срокове, но мисля, че говори от името на всички колеги. Всички ние се опитахме да се срещнем и да говорим с всички основни актьори. Получиха се добри доклади. <clears throat> Те ще бъдат обсъдени на ниво комисия. Ще изработим предложенията, които изменят до някъде предложението на комисията, но основната философия на комисията ще бъде запазена. Мисля, че ще успеем да се включим в кратките срокове и се надявам да започнем тристранната среща до края на годината. На 9 октомври 2018 година искам да задам основния въпрос. За какво ни е необходима регионалната политика днес? Тя ни е необходима най-вече за да може да спестяваме пари и за да може да формулираме една финансова рамка, така че държавите членки да могат да оперират свободно. Винаги, когато говорим за финансовата рамка, говорим и за регионалната политика. Миналия път успяхме да задържим едно постоянно ниво, а сега поради Брексит предстоят много економии, но защо економиите трябва да бъдат при регионалната политика или пък може би наистина трябва да бъдат там? Трябва да помислим много върху този въпрос и отговорът би трябвало да бъде, че регионалната политика трябва да бъде запазена поради три прости причини. Най-напред. Мисля, че в Европа думата солидарност няма тази стойност, която е имала преди при основаването на Европейския съюз, а именно по-силният да помага на по-слабия. Това е основната мисъл на регионалната политика и тази основна мисъл, тази основна философия трябва да защитим. Дори когато някой казва, че не ни трябва тази основна мисъл, защото без тази основна мисъл Европа губи своята душа. Това не бива да допускаме. И ние всички трябва да защитим тази основна мисъл. Ние тук в Комисията по регионално развитие и Комисията в, в Комитета на регионите. Освен това, светът се променя, а структурната политика дава отговор на тези промени. Не става дума само за строеж на магистрали. За повече неща става дума. Инвестира се в една умна Европа. И тук имам предвид препратките към промените в климата, екологията. Миналия път също казах защо има нужда от регионална политика и да се инвестира в нея. Това е една политика, която е водеща и тя трябва да си остане водеща. Ние създаваме бъдеще в рамките на регионалната политика. Ние не само сме солидарни, но формираме и бъдещето. Ние трябва да го казваме, трябва да крещим тази истина, защото подкрепяме проекти, които са важни за бъдещето на нашите деца и трябва да го кажем ясно и силно. Но се опасявам, че в националните държави все повече се говори за това, че националната държава трябва да има приоритет. Чува се ехото на Америка на първо място. Това ехо се чува и в Европа и хората гледат главно себе си и после съседа си. Аз съм докладчик и за Интерек и смятам, че няма нищо по-благородно от това трима-четирима партньори от различни държави да мислят по едно и също решение. Решение, което е в полза на всички страни. И това смятат това смятат, че е благородно по-възрастните хора, които имат повече опит. Това е важно и за нас. Това е подкрепя и основната мисъл на Европа. Това е което премахва границите в Европа. Аз съм, аз идвам от регион, който е на три граници и тези граници не се чувстват вече. Това е нещо, за което миналите поколения са можели само да мечтаят. Има обаче и тенденции, които са против тази мисъл. На тях може да дадем отпор, като работим за регионалната политика, като имаме споделеното управление, като имаме сътрудничеството между регионите. Това е една разумна и добра политика. Само така Европа може да просъществува в утрешния ден. Това не е макулатура, ако не успеем обаче да финансираме тези три области, за които говорих, то тази политика няма да просъществува, няма да я има. Тази политика ще се свие вследствие на, на економиите. Това, което пишем ние в нашите текстове, има смисъл, ако тези текстове са подплатени с бюджет. Това е апел към държавите членки. А, тоест, казваме на държавите членки, ако искате да имате тази политика, която е много важна, то трябва да предвидите и парите за това, защото в крайна сметка ще имате полза от, всич, от цялата тази политика. Създадете лоби в държавите членки, които, които лобита да защитят нуждата от регионалната политика и нейното финансово обезпечаване. Това е най-добрата реклама за Европа. Ако трябва да правим реклама за Европа, то хората, които биха правили тази реклама, ще ни кажат няма смисъл от такава реклама, просто продавайте по-добре вашата регионална политика, кажете на хората какво правите в болниците, в инфраструктурата. В центровете за развитие в умните градове, така хората ще разберат, че, Европа, че от Европа има полза. Това сме записали и в регламента Омнибус, за това искаме и повече пари за нашите проекти. Трябва участниците в регионалната политика да ги убедим, че регионалната политика има смисъл и трябва да продължим с нея. Не може едно предприятие или една неправителствена организация или пък един участник който е участвал в регионалната политика, смята в бъдеще по-добре да се обърне към банката за съфинансиране, защото регионалната политика е прекалено сложна. Това е тенденцията в момента. Трябва да пречупим тази тенденция и хората трябва да искат отново да участват в регионалната политика. Ако успеем тук, то ще имаме голям успех. Ще успеем с регионалната политика и това ще е само добре за Европа. А това ще е добре за всички нас. Тоест, тогава ще сме постигнали нещо, което е добро за всички. Благодаря ви. Благодаря. А сега от страната на Комитета на регионите, господин Ше Юрамине, съдокладчик по регламента за общите разпоредби. Карисима Уважаеми господин председател на комисията Реги, уважаема госпожо комисар, мисля, че таз сутрешното заседание е ключово. Ключово и за Комитета на регионите – за регионите като цяло, а и градовете, които ние управляваме и представляваме. Въпросът с бъдещето на кохезионната политика, както това вече беше почертано от самия комисар, това е основната политика, в която инвестира ЕСЕ. Именно това е пътят, по който тръгват средствата на ЕСЕ. И това е начинът по който ние трябва да вървим напред, да тълкуваме различията. Но това е и пътят към стратегическите инвестиции. По време на економическата и финансова криза в регионите, в градовете на държавите членки, които бяха сериозно засегнати от тази е, криза. Често е, политиката за сближаване, а и регионалната политика беше единствената политика на стратегически инвестиции. Унези, които управляват е, градовете и регионите, разбраха, е, по време на тази криза колко важна е политиката за сближаване. Та, нашето заседание днес е ключово, защото предвид е, предложението на комисията и предвид е, предстоящите преговори, много важно е нашите две институции да си сътрудничат стратегически. Комитета на регионите и Европейския парламент, знаете, са две институции, които носят в себе си гласът на общността. Комитета на регионите пък е представител на местните региони. Следователно, нашата задача е много важна. Най-вече за да избегнем факта политиката на сближаване да е, е спасител за е, регионите и е, за градовете, които изостават. Много важно е тази политика да бъде структурираща. Ето защо ние високо ценим предложението на Европейската комисия, която иска да превърне политиката на сближаване в политика за всички. Тя иска да подпомогне економиката, растежа, е, новаторството. Е, тя иска да помогне всички, не, не само унези, които изостават. Много важно е да имаме териториална е, регионална програма. Това за нас в парламента означава че ние трябва да прилагаме принципа на субсидиарност на различните равнища. Ние трябва да прилагаме а, тази политика в дух на сътрудничество. Тази политика трябва да остане важна за всички. На и 4 октомври комисията Котер трябва да се произнесе по тази политика. Трябва да направим така, че някои държави членки да не използват по централизиран начин тази политика. Това, което искаме, е да засилим конкурентоспособността, както и стратегическите инвестиции. Съгласни сме с предложението на комисията по отношение на прага на регионите в преход и въвеждането на среден доход за всеки гражданин в тези региони. Ние бихме искали да засилим сближаването. И трябва да засилим а, унези точки, по които всички сме съгласни. Искаме да постигнем една добра регионална политика, която се основава върху нашите региони. Европейската комисия вече направи предложения. Кохезионната политика трябва да е в полза на гражданите, на предприятията, на местните структури. Ето защо тази политика не трябва да възпрепятства всички тях да се възползват от безвъзмезните помощи. Ако кохезионната политика успее, то а, ние ще сме в близост до всички, които се ползват от нея. Само така можем да засилим доверието в ЕСЕ на тези граждани и предприятия. По отношение на правилото N плюс 2. За нас по-хубаво е да запазим сегашното правило N плюс 3 за да няма струпване между стара и нова програма. Защото ако има такова струпване, то прилагането на правилата няма да могат да стават по стратегически и пълноценен начин. Ние смятаме, че трябва да напомним, че кохезионната политика трябва да се основава на макроекономическите принципи, но и на действителността, на местната и регионална действителността. Смятам, че тук имаме сходни виждания. Вече го казахме и смятам, че трябва да работим стратегически, за да подкрепим тази политика, но и да защитим идеята за Европа в очите на регионите. И е, в заключение, ние трябва да поставим акцента върху е, стратегическата политика, върху е, околната среда, обучението, е, благоустройството на регионите и да покажем, че Европа не е тук само за да дава пари, а да покажем, че Европа управлява различно с стратегически програми – Много важно е всъщност да успее тази политика, особено в контекста на 2019 година и изборите, които предстоят. Не може да кажем, че намаляването на бюджетите трябва да е равно на ренационализация на регионите това ще бъде опасно за, нашите, е, за нашата общност. На една такава визия е, ние се е, противопоставяме. Ние ще се борим за бюджет, който да е достатъчно силен – но и който да следва политиката на сближаване. Благодаря. А сега госпожа Крел има думата. Тя е координатор и съдокладчик по регламента за общите разпоредби. Благодаря, госпожо председател. Наистина, аз мога да подкрепя това, което каза колегата Римон. е, няма разлика между нас. Така е, няма нужда за това да подкрепям всичко, което бе казано. Но искам да се спре на две-три точки, които според мен заслушават внимание. Мисля, че парламентът и комитета на, регион, на регионите – имат особена отговорност към гражданите, защото ние от институционална гледна точка сме именно пресечния момент между европейските институции, каквото и да означава това. Институциите и гражданите, това е интерфейса, който представляваме ние. Ние сме част от гражданите и част от европейските институции. И що се отнася за кохезионната политика, това е много важно, защото политиката на сближаване е винаги е, инвестиционният инструмент, който работи с регионите, с общините, който се подготвя заедно с тях и където се вливат идеите от регионите. Тези проекти които са резултат на тази политика, в последствие се прилагат с европейски пари. Виждаме обаче тенденцията в държавите членки на евроскептицизъм и тенденцията на ренационализация. Всички ние знаем, че това няма да ни доведе до успех като Европейски съюз. Трябва да си възвърнем отново доверието на гражданите. Доверието, че може да вземаме правилните решения в Европа. И тук кохезионната политика може да даде инвестиции в проекти, но също така и инвестиции в доверието на Европейския, в Европейския съюз. А именно, факта, е, че ни трябва Европейския съюз в един глобален свят, свят, който става все по-сложен, свят, който е застрашен от климатичните промени. Мисля, че всички сме на едно мнение тук. Затова всички, които не са тук, но може би следят нашето заседание – дистанционно. Моят апел към тях е да удовлетворят исканията на Европейския парламент за многогодишна финансова рамка. Ние като Комисия по регионално развитие сме поели ангажимента за постигане колкото се може по-бързо на мандата за преговори. Госпожа председателката каза вече, че решението трябва да бъде взето през декември и оттам нататък започват тристранните срещи. За регламента за общите разпоредби мога да кажа, че с моя съдокладчик Андрей Новаков ще успеем да започнем преговорите на време. Нашата цел е поне в областта на управлението и програмирането да проведем тристранните срещи, да имаме резултат, така че регионите да знаят какво могат да очакват. Това според мен е много важно, но освен това е много важно да премахнем и дамокливия меч над многогодишната финансова рамка. Имаме предложението от комисията и господин Ютингер, но нямаме становище на парламента. Какво може да се случи? Уважаеми колеги, може държавите членки или съвета да се споразумеят по един бюджет, който е под нивото на предложението на комисията. Ако това се случи, то тогава трябва да преосмислим, вероятно, кохезионната политика изцяло. Аз не искам, но Сигналът от нашето заседание днес трябва да бъде съвета да започне преговори, така че да може да се срещнем някъде по средата между предложенията на парламента и комисията. Какво предлагаме в областта на регламента за общите разпоредби? Комисията предложи един текст, е, където всички региони да участват в кохезионната политика. Това за нас е много важно и е фундаментално решение за бъдещата политика на сближаване. Но в същото време трябва да знаем, че тази политика трябва да бъде подплатена с един силен принцип на партньорство. Общини, региони, трябва да участват в изработването на програмите. И това именно искаме да укрепим в законодателството. Важно е за нас областта на селскостопанското развитие, развитието на селските райони да бъдат е, тези региони да бъдат въвлечени в регионалната политика и развитието на селските райони да се концепира в по-широк мащаб и да бъде в обхвата на регламента за общите разпоредби. Затова искаме Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони да е в обхвата на регламента за общите разпоредби. Интерек програмата. Ние предлагаме увеличение на средствата за Интерек с 3% и то независимо как това смята да го направи комисията. Ние смятаме обаче, че във всички случаи трябва да има интеррегионално сътрудничество и повече средства за програмата Интерек. Освен това, средствата, с които разполагаме, искаме да, разполага, да, да разходваме по-ефективно и да ги обвържем с други програми в Европейския съюз. Това също е важно. И тук правя препратката съвсем ясната препратка, че кохезионната политика не е просто инструмент, за инвестиции някъде и някога. Това е инструмент, който интензивно инвестира в изследванията и иновациите, в борбата против промените на климата. Това е едно развитие ориентирано към бъдещето. Такъв друг инструмент в Европейския съюз няма. За това е нужно обвързването с бъдещата програма Хоризонт Европа, програма за изследвания, също така и с програмата ЕУ. Е Ще обсъдим дали да одобрим трансферите. Съдокладчиците отхвърлят тази концепция, но зная, че по този повод има различни позиции. През следващия месец обаче ще намерим компромиси по тази тема. Има, искам да благодаря още веднъж на комисията, която много се опита нашите резултати от преговорите по регламента Омнибус, тези резултати да ги заложи в сегашното си предложение. Аз рядко мога да говоря с Комитета на регионите, но към тях имам молба, която отправям сега към тях. Няма смисъл от работа само на европейско равнище. Имаме нужда от сътрудничество и опростяване. в регионите и държавите членки. Аз често пътувам из регионите, и то не само в Германия. Аз зная, че има огромна нужда от промени в държавите членки, в регионите. Там трябва да се положат усилия за упростяване. И за никого не е от полза ако и след 5 години каже, казваме, искаме всичко да е много опростено, но хората в Брюксел са виновни, че нещата не функционират. Това не е дългосрочна перспектива. Всички страдаме от нея. Всички ще имаме проблема, че ще се разшири още повече евроскептицизма, ако нещата продължат по този начин. Затова трябва да използваме възможността в регионите на всички равнища да приложим опростяването. Опростяване трябва да има на всички равнища в регионите. Бюрокрацията трябва да бъде премахната. Това ще възвърне взаимното ни доверие. Съдокладчиците, освен това, се застъпват и за по-добра комуникация. Тоест, когато разходваме общи средства, трябва да казваме за какви проекти ги разходваме тези пари. Много от гражданите не знаят какво прави Европа, какво инвестира Европа в регионите. Спомням си при последните преговори за последния регламент за общите разпоредби. Това беше един, една от най-тежките глави при преговорите кога и как да се поставят табелите за това, че при даден проект са употребени европейски средства. Когато, например, при едно <clears throat> бюро по труда се пише, че тук се подкрепят програми на Европейския съюз, то тогава няма нужда да се означава всеки от проектите. Но означаването на проектите по принцип е важно. Трябва да се знае какво прави Европа за хората и за регионите. Това трябва да се каже съвсем ясно. Мисля, че през следващите месеци не само при предизборната борба за нови Европейски парламент, но по принцип и за бъдеще ще е необходимо да се казва какво прави Европа за гражданите, за да може да се възвърне тяхното доверие защото наистина важно е да се дават решения на проблемите. Важно е да се каже, че Европа не е проблемът, както твърдят някои. Напротив, Европа дава решенията за настоящите проблеми. И ние, наша отговорността да направим Европа видима в регионите. Михаил Шнайдер. Благодаря. Сега господин Шнайдер, който е нашият съдокладчик. Е, благодаря. Аз също искам да благодаря на колегите за съвместното заседание. Мисля, че съвместните заседания са много полезни. Преди винаги при съвместните заседания са проистичали важни резултати, които са имали голямо и положително влияние върху Европейския съюз. Това е, е една добра ситуация за двете страни. Вие вземате решение, но вие разбирате от нас как кохезионната политика функци... функционира на място, защото ние прилагаме тази политика. Тоест, може да ви кажем, ние, тоест, ние може да ви кажем какво функционира добре и какво не. Така че за двете страни такива съвместни заседания са много полезни. Сега за кохезионната политика. Много неща вече бяха казани. Аз ще се съсредоточа върху някои конкретни точки. В допълнение, в допълнение към конкретните изказвания на преждеговорившите колеги. Ние сме в една парадоксална ситуация. Миналата седмица получихме доклада на Сметната палата. Резултатът беше, че е, нивото на грешки при структурните фондове намалява, то е под 3%. Но медиите казаха, че че всъщност грешките при структурните фондове всъщност се увеличават. Къде е тук разликата? За какво всъщност става дума? Ние правим някои предложения, например, опростяване на администрацията. За това се борим от няколко години в Комитета на регионите. И госпожо Крел, вие сте прави. Не може само да се сочи а, Брюксел като виновник. Ние в регионите също трябва да дадем своя принос и аз го казвам това като член на регионално правителство. Трябва да помислим за упростяване на нормативната база в бъдеще. Комисията прави голяма стъпка в правилната посока, но не смятаме, че сме постигнали целта. Госпожа Марини и аз ще представим през декември нашето становище, там са заложени много конкретни предложения за опростяването на управлението. Сега, за евентуалните злоупотреби и потъване на средства. Тук искам да започна с по-доброто разпределение на средствата, по-разумното разпределение – на средствата. И средствата трябва да бъдат давани на степени, на траншове. Ние смятаме, че трябва да се намали съфинансирането с различните категории региони, особено що се отнася до регионите в преход. Комисията предлага намаление на от 85 на 55%. Както разбирам, вие предлагате 60%. В нашето становище са заложени 70%. И това го казвам от перспективата на регионите. Аз съм представител на регион в преход. Съфинансиране на 20, от 20%. т.е. ако ако имаме намаление с 20 или 25%, ние ще имаме големи трудности при освояването на структурните фондове. Ние трябва да спазваме много строга финансова дисциплина и за нас ще е много трудно да даваме тези средства за съфинансиране. Представете си бюджета като едни обвързани с, с, с за плащане бюджетни кредити, няма много пространство за действие на регионално равнище. На второ място. Госпожо Крецо, вашата идея е много добра за мрежата за сигурност. Вие казахте, че никой не бива да губи повече от 24% като мрежата за сигурност се равнява тогава на 65%, но проблемът е националните държави. Ето, например, е, Германия. Аз идвам от източна Германия. Ако имаме а, е, за Германия 76% мрежа за сигурност, то тогава западните региони ще загубят повече, отколкото източните региони в Германия. Така че помислете си, нашата, нашата държава е добре, 76% добре, но мащаба трябва да е регионалното равнище, за да може в рамките на държавите членки средствата да се разпределят по различен коефициент. Това, което каза и колежката Марини. N плюс 2 и N плюс 3 в началото на следващия период един преход към N плюс 2 ще провокира огромни проблеми. Надявам се от новият отчетен период да започне на време, но аз малко се съмнявам. Всъщност доста се съмнявам. И тогава ще имаме при следващия отчетен период същите трудности, които имахме в началото и на настоящия период. И всъщност това наложи това забавяне наложи бавното освояване и потъването на средства. И така, е, мрежа за сигурност, добре, е, повече компетенции за регионалното равнище и е, да няма забавяне на отчетния период. Това е заключението от моето изказване. Само така може да пледираме и да очакваме една ефективна <clears throat> кохезионна политика. Аз много се надявам да успеете да вземете решение за многогодишната, за новата многогодишна финансова рамка преди лятото. Ние знаем, че вие сте на наша страна. Това е много важен въпрос – преди разпускането на парламента, преди европейските избори, да имаме това решение. Благодаря ви. Благодаря. А сега Ван Милтенбург има думата, координатор от АЛДЕ. Yeah, thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко приветствам тази възможност да проведем обсъждане заедно с Комитета на регионите, това предложение на комисията. Съвсем накратко, за да могат и другите участници да зададат въпроси. Аз споменах преди по време на заседание в същия формат, че имаме нужда не от революция, а от еволюция на политиката спрямо регионите. И се радвам, че се включват нови съвременни елементи в политиката за сближаване – и в нашата политическа група Алда ние смятаме, че трябва да бъдат обхванати всички региони. Има нужда солидарност, затова трябва да инвестираме в по-изостаналите региони, но трябва също така да инвестираме в по-напредналите региони, за да се постигне по-голяма специализация. Също така много се радвам от това как са застъпени целите в областта на климата в новата политика сближаване, защото смятам, че е от основополагащо от основополагащо значение а, да отчетем промяната в климата. И ако разгледаме всичко това в светлината на последните публикации на Междуправителствената експертна комисия по изменението в климата, ще разберем, че трябва наистина да сме по-амбициозни. Освен това, има други нови елементи, които са много близо до сърцето на нас, либералите. Например, компонента, който позволява иновационни регионални инвестиции, подпомагане на економическите субекти при реалното изпълнение на европейските стратегии за интелигентна специализация. Мисля си, че това ще ни позволи на нас в Европа да гарантираме това, че Европа е водеща, когато става дума за иновации. Ние не винаги в Европа се състезаваме един с друг. Ние се състезаваме с останалата част от света, с САЩ, с Китай, с а, много други азиатски държави. За това е много важно. Трябва да се борим за това да се запази предложен бюджет за този компонент. Но разбира се, не всичко се свежда до пари. Например, Европейския механизъм за трансгранично сътрудничество не е свързан само с финансирането по Интерек, но понякога има нужда просто от законодателни предложения, такива каквито в момента обсъждаме. Важно е да бъдат преодолени и правните пречки. И се радвам, че докладчиците могат да работят съвместно с комитета на регионите и смятам, че правим правилни стъпки в правилната посока. Има също така някои много деликатни проблеми, на които ще се спра в заключение, защото понякога се задава въпрос, защо трябва да бъде обвързана политиката за сближаване с европейския семестър. Защо е важно да бъде обвързано изразходването на бюджета на Европейския съюз с спазването на принципите на правовата държава. Честно казано, искам да призова и тук категорично да не забравяме, че политиката на Европейския съюз може да подобри економическото управление, спазването на принципите на правата държава и това всичко ще има положително въздействие върху развитието на регионите. Регионалната политика не е изолирана политика. Това е неотменна част от цялостната политика на европейската политика, включително политиката за инвестиции. Затова в бъдеще искам тази политика да бъде неотменна част единно цяло с останалите видове политика в Европейския съюз. Защото наистина европейската политика сближаване може да доведе до резултати, за всички нас. И ако могат да се популяризират, съобщават тези резултати в регионите, ако могат да бъдат приобщени заинтересованите страни на местно и регионално ниво, това ще бъде една политика, която ще процъфтява в продължение на десетки години напред. Благодаря. Сега. Надявам се, правилно съм произнесла името на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, благодаря за възможността да се изкажа на това съвместно заседание, което е толкова важно и посветено на толкова важна тема, която е толкова важна за Комитета на регионите. Аз съм докладчик в Комитета на регионите по фонда за сближаване и Европейския фонд за регионално развитие. За това ще говоря по тази конкретна тематика. В следващите две седмици ще се обсъжда моето проекто становище в комисията Котер. За това ще говоря за това проекто становище, което все още не е обсъдено в Комитета на регионите. Моля да отчетете това. И искам да кажа, че подготвих този текст с докладчиците от Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, не на последно място, госпожа Михайлова. Това е важно, че обсъждаме и работим по този важен за регионите въпрос заедно с Европейския парламент. Основно се спирам върху предложеното намаляване на бюджета, нещо, което е достойно за съжаление. Мисля си, че и другите оратори говориха подробно по тази тематика, така че няма да спирам на нея. Бих искал да изразя моята благодарност за дейността и завършена от Генерална дирекция на Комисията по регионално развитие. Много стъпки в правилна посока бяха направени, например, що се отнася до упростяването, така че аз няма да предлагам някакви радикални отклонения от това, което предлага комисията, по-скоро ще предложа някои подобрения, които се надявам, че ще бъдат полезни. Първо, много се радваме на това, че вие, госпожо комисар, говорихте за това, че нито един регион не трябва да бъде забравен, че регионалната политика и политика с оближаване трябва да обхващат всички региони. Разбира се, ако искаме Европейския съюз да е по-близо до гражданите, най-добре е това да се осигури чрез е, регионите, общините. Там Европейския съюз може да бъде най-близо до гражданите. И така, както разглеждаме сега внесен предложения, виждаме, че ще има тематична концентрация на регионално ниво – Говори се за доброволно прехвърляне на средства в програмата InvestEU и други програми, около 5% от бюджета. виждаме една картина, която показва едно преминаване от регионално към национално ниво, поне от гледна точка на регионите това е достойно, за съжаление. За това в становището ще предложим изменения, за да се коригира тази идея. От моя гледна точка това прехвърляне към националното ниво е нещо, което е непреднамерено. Затова се надявам, че моите изменения ще бъдат разгледани в съответствие с това от страна на комисията защото смятам, че трябва да правим големи стъпки в посока регионализиране в политика с сближаване, защото това е нещо, което помага Европейския съюз да бъде по-близо до гражданите си. Още важна тема са социалните аспекти на Европейския фонд за регионално развитие. Ще внесем изменения, насочени към недопускане на дискриминация и засилване на измерението равенство между половете. Мисля си, че е много важно да бъдат изведени на преден план тези теми, когато обсъждаме толкова голям дял от европейския бюджет, така че ще обсъждаме и това. И в рубриката Социални въпроси демографските проблеми определено заслужават повече внимание. Има големи територии в Европейския съюз, които се сблъскват с обезлюдяване поради миграцията в рамките на Европейския съюз. Много внимание се обръща и разбираемо към миграцията извън Европейския съюз или по-скоро към Европейския съюз, но миграцията в рамките на Европейския съюз може да решава проблеми, но също така и да създава проблеми и трябва да засилим този аспект в проекторегламента. регламента. Също така има предложение регламента да бъде по-екологосъобразен. Разбира се, това е една от целите на политиката Европа да бъде по-екологосъобразна, но може би трябва да се обърне повече внимание към конкретни аспекти на изменението на климата и по-голямата устойчивост към природните бедствия. Виждаме, че през последните години се засили интензитет и частотата на различните природни бедствия и разбира се, добре би било средствата от Европейския съюз да се насочат към решаването и на тези проблеми. Ние разглеждаме това като неотменна част на политиката за сближаване, така че внасяме изменения, за да се гарантира постигането на тази цел. И в заключение доволни сме от общата насока, възприят от комисията, но смятаме, че трябва да се наблегне на регионализирането на политиката, на социалните въпроси и на по-екологосообразната политика, особено що се отнася до изменението на климата и адаптирането към него. Може би някои от тези изменения ще са тактически, но смятаме, че те могат да доведат до значително подобряване на регламента като цяло. Всички сме съгласни за това колко е важна кохезионната политика, колко е важен Европейския фонд за регионално развитие. Всички знаем колко е важно бюджетът да бъде осигурен, но също така разбираме и това под какъв натиск се намира бюджет на Европейския съюз. За това смятаме, че е важно да се запази бюджет, предложен от Европейската комисия и ние от Комитета на регионите знаете, че не участваме в тристранните преговори, но пожелаваме успех на всички участници в тристранните преговори. Благодаря ви много. Тъй като не виждам други координатори, давам думата на господин Ван Нистелрой да продължи дебата. Благодаря ви. Благодаря за тази възможност на този етап да водим диалог с госпожа комисар. Много неща вече бяха казани. Ще кажа следното. Ако се запознаем с предложението на Европейската комисия, ще видим, че политика за сближаване продължава да бъде в центъра на общата европейска политика. Тя ще получи, може би, по-малко средства, но ние виждаме, че в това има логика, колкото и да е достойно, за съжаление. Но нека да забравяме, че новите държави членки са имали възможност да получават средства, например, за своята инфраструктура. И смятаме, че политика сближаване трябва да запази своята позиция. Например, да спрем на вътрешна миграция в Европейския съюз. Знаем, че има обезлюдени територии в Европейския съюз. Части от Полша, части от Румъния. Има региони, в която които половината от населението вече е напуснала тези региони. Много хора са напуснали тези региони, за да отидат на по-добри за тях места. Това е реалното предизвикателство пред нас. Ние трябва да дадем отговор на хората в тези региони, на онези, които са останали в тези региони. Представете си едно село, в което вече няма млади хора, само възрастни хора живеят там. И ние им казваме, о, трябва да вярвате в европейския проект. Какво ще ни отговорят те? Какъв точно европейски проект ние, вие ни обещахте? Да има економически растеж, да има работни места? Не, победителят печели всичко. И точно за това имаме тази политика за сближаване, за да дадем отговор на тези проблеми. И госпожа Кейл и други колеги говориха за инструментите, с които разполагаме продължаваме да имаме една силна политика сближаване, но тя е приведена в съответствие с други видове политика. В момента съм докладчик за връзката с Хоризонт 2020 година. Да сме наясно, 90% от средствата за Хоризонт 2020 отива за старите държавите членки. Там са най-добрите университети. Там се привличат големите инвестиции. И след това ние трябва да се движим в посока долу нагоре в тази голяма сфера на знанието, на тематичната концентрация. Ние вече го правим и трябва да кажем също така. Нека да мислим не само надолу, а и нагоре. Къде можем да постигнем една по-силна Европа благодарение на това сътрудничеството. Това въжи също и за трансграничното сътрудничество. Имаме също така нови явления, например Европейски институт за иновациите и технологиите. Той навърши 10 години миналата седмица. Това е млад институт. Има 40 местни клъстъра, с които този институт работи. И отново 80% от тях са в старите държави членки. В този смисъл да говорим за тематична концентрация, за интелигентна специализация. Има много възможности. Например, производство на нови материали за преход към нисковъглеродна економика. И тук и отдалечените региони на Европа могат да имат важна роля – и искам да подчертая това, което тук що каза госпожа Крейл, че чрез нашата политика сближаване и нейния бюджет трябва да намерим възможности в регионите държавите членки да се намерят конкретни решения там, където има синергия, където едно плюс едно прави три. Също така има предложения държавата на национално-регионално ниво да реши да прехвърли 5% от Европейския фонд за регионално развитие или други фондове към проекти, които се вписват в концепцията на Хоризонт 2020 година. Не да връща перите в Европейския съюз, а да извършва преки прехвърления на средства след проучване, разбира се, на целите да не връща парите, а да прехвърля парите, които вече са в финансовия пакет на държавата членка. Това е бъдеща политика, за която трябва да мислим. Не трябва да я кажем, ако нищо не се промени. И тук искам да кажа, говорим за по-малко пари. Ние трябва да мислим как по-добре да разходваме парите, как да имаме по-голяма ангажираност също от инвеститорите които не са от публичния сектор. И сега по МФР, ако видим всяко едно евро, което Германия разходва по политика сближаване, Германия получава евро и половина чрез вътрешния пазар, защото Германия чрез вътрешния пазар изнася своите продукти и получава пари. Тя получава пари от реалната економика, от финансовия пазар, от европейските проекти. Така че за всяко евро Германия получава връща си 1,4 от евро. Така че това е една политика, в която трябва да продължим да се движим и то по-бързо, защото светът се развива бързо. И вече говорихме, че трябва да отчетем климата, конкурентоспособността, екологосъобразността, една по-интелигентна Европа, която гарантира економически растеж и работни места. Важно е дебата да се води не само тук с нашите приятели от Котер и комисията Рейки, но трябва да имаме един пълноценен дебата в пленарна зала, защото светлината на предстоящите избори не трябва да забравяме за национализма, за популизма. Най-добре е гражданите видят резултатите на местно и на регионално ниво. И това ще постигнем не само чрез даване на някакви пари, а и чрез по-добро информиране на гражданите. Тази вечер, госпожо комисар, имаме връчване на награди звездата на регионалната политика. И надявам се, че звездите регионалната политика в Европа ще продължат да блестят. Благодаря. Сега госпожа Петри. Merci, благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Благодаря, благодаря ви, че потвърдихте подкрепата към кохезионната политика и знаем, че контекста, особено бюджетния контекст, а и политическият, никак а, не е а, положителен. А, сега, а, кохезионната политика се свързва с териториалната, социалната и економическа кохезия. Това са три стълба, които са много важни. Повтарям казаното от господин Нищелрой. Да, кохезионната политика трябва да създаде условията, за да има по-голям растеж, за да има по-малка разпокъсаност, економическа, териториална и да се създаде едно обединение, да няма и социална фрактура. Преждеговорившите и госпожа Крел по-точно подчерта необходимостта тази политика да действа за регионите, като съответно се спазва и принципът на субсидиарност, което е важно за мен. Що се отнася до а, моята група в Комитета на регионите, а и що се отнася до а, доклада, а, по който трябваше да работя а, това лято. А, става дума за доклада за териториалното сътрудничество в ЕСЕ. По този повод трябваше да чуя и едните и другите, е, успяхме е, да се видим, макар и сроковете да бяха прекалено къси. Е, да, знам, че ще има различия между нас. Със сигурност ще има и изменения, които ще са противоречиви, но все пак имам чувството, че вървим в, към на позиция. И въпреки нашите политически, различните ни политически ориентации. По отношение на териториалната кохезионна политика, ние усетихме, че е, различните участници изразяват е, определена емоция, разбира се, свързана с намаляването на бюджетите, но не само. Ясно е, че е сложно е, да намерим подходящия бюджет Знаем, че е, стълб 4, който засяга Интеррек, е, беше доста е, ощетен. Е, другите участници е, се притесняват е, по отношение на морското сътрудничество. Видях измененията на господин Жуго и на господин Арно. Да, в рамките на морското сътрудничество има проблеми, защото то се включва в транснационалното сътрудничество. По отношение на териториите, е, особено териториите, е, които аз управлявам, но и в северните региони на Естония, е, например, която сътрудничи с Финландия, когато ние сме брегова страна, ние сме на границата, независимо от това дали тя е морска или сухоземна. И именно е, за това е, много участници се обърнаха към нас, е, за да поставим акцента върху морското сътрудничество. А морското сътрудничество трябва да остане в рамките на трансграничното сътрудничество. Има и молби за тези 25 километра, които бяха въведени. Това доведе до голямо безпокойство, за да може две, два региона да си сътрудничат, трябва 50% от населението да се съсредоточава около границата. И това в рамките на 25 километра. Е, естествено е, че когато има планина, която разделя е, границата, е, ясно е, че там няма гъсто населени региони. И това са места, където ние трябва също да сътрудничим. Сега ще навлезна малко повече в техническата част, за да ви покажа, че през последните месеци 120 участници заявиха, че онова, което работи, трябва да го запазим. И това е хубаво. Но трябва да запазим и желанието да работим заедно. И това се усеща. И това е много добре, особено в е, днешният контекст. Е, срещата с господин Ар... Аримон е, евродепутат показва, че ние сме съгласни с по-голямата част от точките. Господин Шнедер, госпожа Марин, когато се срещнахме, казаха, че трябва приоритет да бъде в кохезионната политика териториалното и економическо сближаване. Сега, по отношение на двете-три точки, които исках да подчертая. Първо, заслужава да го подчертаем принципа за упростяване. Това е много добре. По отношение на териториалното сътрудничество, независимо от това дали става дума за малки или големи проекти, или макрорегионите, териториалното групиране, определенията, за морските зони. Всичко това а, среща голям ентусиазъм. Но има друга една точка, по която ние трябва да обсъдим, която трябва да обсъдим в Котер, но със сигурност в Европейския парламент това е стълб 4 Интеррег. Там трябва да поддържаме бюджетите. Трябва да поставим акцента и по стълб 5, където трябва да инвестираме повече в областта на иновацията за регионите. Ние смятаме, че една такава инициатива е много добра и, както каза е, госпожа комисарят преди малко, иновацията е от ключово значение за регионите. Много важно е регионите да си сътрудничат в областта на инвестициите за иновации и това, за да се финансират достатъчно напредничави технологии. Това е хубаво, но този механизъм не трябва да е резервиран само за най-конкурентните региони. Е, даже е, преждеговорищите, е, господин Нищелрой го каза, ние смятаме днес, че водата трябва да върви към морето. Е, това означава, че най-много пари ще отидат там, където а, има най-много иновации, т.е. при регионите, които инвестират най-много в иновациите. Следователно, стълб пети е много важен, но стълб пети трябва да е в полза на всички европейски региони, включително и унези, които не бележат а, технологически напредък и а, които не са най-развити, защото те от гледна точка на организацията, от социална гледна точка, могат да бъдат а, новатори. Затова смятам, че всички региони трябва да се ползват от инвестициите по стълб 5. В заключение, и това беше казано от преждеговорившите, говорившите, регионал, е, е, регионите трябва да водят до създаване на добавена стойност. И това може да стане само в областта на е, териториалната и кохезионната политика. Интеррег и Еразъм са двете, двете неща, които се ползват с най-голяма слава в ЕСЕ. Знаем, че политическият контекст е доста несигурен, особено в много държави членки, но все пак нека да запазим онова, което работи. И нека да запазим онова, което доведе до силно сътрудничество, трансгранично или каквото и да било то. Защото само така ние успяхме през последните години да създадем а, а, проекти едни с други. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. Много ви благодаря. Сега господин Буштинаро. Много ви благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Позволете ми да говоря на румънски и обещавам да се изкажа кратко. В момента се сблъскваме с две ограничения и те бяха подчертани от всички, които се изказаха преди мен. Искам да подчертая нещо невероятно. Като че ли идеологията напусна тази зала. Независимо от това, към коя политическа група принадлежим, ние всички искаме да служим за това да бъдат защитени интересите на политик за сближаване. Трябва да се поздравим с това всички политически групи. Второ, необходимо е да имаме стратегическа ориентация, така че в този нов програмен период наистина да се постигне необходимия преход. Един от колегите спомена факта, че трябва да поддържаме контакти с обществеността и също беше спомената доклада на Междуправителствената експертна комисия по промяна в климата. Заглавието на този доклад, поне според медиите, е Събудете се, идиоти! Наистина, ние трябва да отчитаме това, че ние сме и лица, които взимаме решения. Трябва да мислим за взимането на решения като цяло. Ако ще се прехвърлят средства от политика сближаване в InvestEU в други програми, инструменти свързани с промяната в климата, не трябва да забравяме водеща роля на Европа като регион, който помага на другите държави извън Европейския съюз да се справят с промяната в климата. И трябва да помним за хуманността и след 2019 година. Нека да не забравяме, че човечеството като цяло ще се сблъска с огромни проблеми, защото експертният доклад за промяната в климата говори за 2050 година, че дори при увеличаване температурата до 2 градуса, ще има огромни бедствия. И това е предизвикателство, с което съвсем скоро ще се сблъскаме. Има някои съвсем конкретни аспекти в този доклад. Изцяло съм съгласен с положителното въздействие на нашите решения върху хода и резултатите на европейските избори. Трябва да мислим за това, кои ще бъдат новите парламентаристи в Европейския парламент. Дали те ще бъдат поддръжници или противници на Европа. Ние трябва да гарантираме това, че политиката за сближаване е един от най-важните доводи в полза на европейския проект. Сега по по-общи въпроси. Госпожо комисар, смятам, че е важно да не се въвеждат радикални промени в сегашната политика за сближаване, защото от една страна субектите на регионално и общинско ниво, органите за управление на програмите и проекти вече успяват да работят и те просто ще работят по-бързо. Всяка една радикална програма ще забави изпълнението. И видяхме вече последиците от късното приемане на законодателните тактове, всички осложнения, проистичащи от регламентите прети след 2014 година. Нещо друго, което искам да подчертая. Всяка една форма на поставяне на предварителни условия, било то макроекономически условия или политически условия в най-широк смисъл на думата, ще накърни принципа на солидарност, но и не в далечно бъдеще, но дори още през 2018-2019 предвид предстоящите избори. В редица държави представите за Европа на много скорости или Европа на концентричните кръгове е нещо, което се разглежда като риск, като подкопаване на солидарността и макроекономическите условия се разглеждат като един инструмент, който ще засили разрива, пропаста между различните държави и членки. Това се разглежда като заплаха за европейския проект. Също така съм съгласен с това, че трябва да продължим да правим това, за което говориха други оратори. Трябва да продължим да се придържаме към принципа N плюс 3. Трябва да отчетем недостатъците на предходния програмен период. Немислимо е на 1 януари 2021 година инструментът за изпълнение вече да е готов. И европейските региони, общностите в Европа ще започнат да освояват средства. Не, нещата няма да случат така. Нека да не си създаваме иллюзии. Смятам, че е важно да запазим един критерий за допустимост. И тук говоря за фонда за сближаване. И тук съм съгласен с колегата Коцолини. Трябва да запазим като допустими проектите, които са свързани с подвижния състав, защото железопътният транспорт е изключително ефикасен. Той е най-малко замърсяващ околната среда вид транспорт. Ако говорим за проектите за отопление, те трябва да бъдат запазени. Нека да не забравяме, че в Централна и Източна Европа зимите са дълги и е много скъпо струващо. Струва много пари да се извърши този енергиен преход. Трябва да използваме целият този механизъм на централното отопление и трябва да запазим допустимостта на разходите. Трябва да дадем възможност на тези държави не да инвестират във въглища, а в природен газ, защото това може да бъде много благоприятно за хората, и общностите, които няма други средства, други ресурси за енергийния преход. И ние обещавам нещо като живот в отвъдното и това няма да повиши привлекателността на нашия проект. Сега искам да говоря за административния и институционален капацитет. Важно е да се подчертае тази потребност в регламента, защото това е отговор на липсата на изпълнение, нещо с което се сблъскваме в много държави. И още три много простички неща, свързани с механизма за свързване на Европа. Госпожо комисар, 10 милиарда са средствата в фонда за сближаване за механизма за свързване за Европа. Това е нещо, което е най-много засегнато от намаляването на бюджет. Искам да помоля и вас и моите колеги, нека да запазим сегашното правило за три години да се запазят средствата в националния финансов пакет и след това те да могат да бъдат пренасочени към управлението на ТНТ ще имаме по този начин по-малко противопоставяне, по-кратки преговори и най-важното е да гарантираме това, че правилото, от което се ръководи прехвърлянето на средства, следва да бъде упоменато в регламента за общоприложимите разпоредби, но също така и в регламента за фонда за развитие на, за регионалното развитие, извинете, и за механизма свързване на Европа и фонда за сближаване. И също едно предупреждение. Има разпоредба, свързана с, с механизма за свързване Европа, че той трябва да бъде този проект основа за мобилност на въоръжените сили. Ние трябва да гарантираме съвместимост, защото имаме три различни концепции. Политиката, сближаване, отбраната и мобилност на въоръжените сили. Необходимостта от съгласуваност на дейността на Европейската отбрана, Европейска служба за външна дейност и НАТО с политика сближаване и трябва да се гарантира тази съгласуваност. Благодаря. Сега господин Санчес. Е, Мунюс, той представлява Европейски социален фонд. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Аз съм заместник на докладчика по становището Сузана Диес, която е председател на правителството на Андалусия. И искам да средоточа върху следното в моето кратко съобщение. След като се консултирахме с, с социалните партньори и заинтересованите страни, видяхме, че има някои въпроси. Например, ние изискваме по-голяма обвързаност между проекторегламента и целите за сближаване на социално, териториално, економическо ниво, така че да не става дума само за сектор на европейска политика. Всъщност ние категорично отхвърляме липсата на видимост на органите на управление на местно регионално ниво. Ние искаме да се подчертае значението на органите на управление на тези нива при управлението на средствата, предвид натрупани от тях огромен опит. Искаме бюджета да бъде достатъчен за Европейския социален фонд. Това също така трябва да означава и че отчитаме това, че този фонд включва много други измерения, например не само образованието, здравеопазването, но също и миграцията и за това следва да обвържем законодателство за този фонд и неговата дейност с дейността и законодателството за фонда за убежището и миграцията. Необходимо е да има абсолютна съгласуваност. И, например, що се отнася до миграцията, вие знаете, че Андалусия на 14 км от Африка и ние в това отношение приемаме, заради това приемаме много хора и при това най-уязвимите хора идват при нас, например непридружените малолетни лица. Така че ние имаме това задължение и по-специално благодарение на фонда можем да координираме и спешната помощ, както можем и да предоставим обучение, което да гарантира по-добро бъдеще на хората, които идват в Европа. За това ние смятаме, че сътрудничеството между регионите и регионалната политика са в сърцето на европейската политика. Госпожа Крецо говореше за успехите на общностната политика. Да, има много постижения, но ние смятаме, че регионалното сътрудничество е Еразмът, програмата Еразъм за местните регионални органи за управление. Вие говорите, госпожо комисар, за Еразъм. И виждаме, че понякога има едно объркване с сътрудничеството в областта на морското дело. Ние имаме, например, сътрудничество и побратимяване с Алгарве. Това е по суша и по море имаме също така тясно сътрудничество с Марокко и работим с Марокко по въпросите на миграцията и много други въпроси. Така че трябва да има силна връзка с политиката в областта на морското дело и сътрудничеството през морета. Вече 25 години работим в сътрудничеството, в сътрудничество, извинете, с Тунис и границата на Андалусия не е граница на Андалусия или на Испания, това е европейска граница. И нака, искам да приветствам обвързването на Европейския социален фонд с други фондове и програми, нещо, което ще позволи да се инвестира в общностите, особено най-засегнатите от криза. И това ще позволи на гражданите да имат по-положителна глас прямо Европейския съюз. Може би наистина излизаме от кризата, но това няма случай, докато всички не излезем от кризата. Не можем никого да оставим зад борда. И това е приоритетна задача защото става дума за основите не само на настоящето, но и на бъдещето на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Малетич. Моля, бъдете кратка, защото се стремим да дадем време и на госпожа комисар Пец да отговори на някои от въпроси. Благодаря. Хубаво е да говорим с Комитета по регионите по тази важна тема и е хубаво да знаем, че имаме тяхната подкрепа за силна кохезионна политика. Ние трябва да се борим за силна е, кохезионна политика. Трябва да защитим това, което имаме. Но предложението на комисията, то е проблематично. Дали ще остане кохезионната политика силна? От една страна имаме тези съкръщения, от друга страна Сигнала от МФР е, е проблематичен. Намаляваме бюджета за кохезионната политика с 10% и увеличаваме други елементи за конкурентоспособност, да речем, с около 50%. Тоест, даваме повече възможности за по-конкурентоспособните региони и по-малко възможности за по-малко развитите региони. Това е не може да е нашето послание. И парламентът ще се противопостави на това предложение. Нещо друго, което бе споменато, също и господин Бощенаро го спомена, за Кохезионния фонд. Ако намалим кохезионния фонд с 46%, какво означава това? Имаме ли нужда от този инструмент, ако имаме само половината от парите? Какво, каква е нашата цел? Ако не искаме кохезионния фонд да съществува в кохезионната политика, въпросът е какво искаме да по- постигнем. И освен това, ние позволяваме трансфери, трансфери от кохезионната политика към други инструменти. Защо? Защо намаляваме кохезионната политика и даваме средства на други инструменти? инструменти? Защо не правим обратното? 5% от всеки фонд може да бъде прехвърлен в инвестиционни инструменти, тогава това е мотивация за държавите членки да правят именно това. Освен това, 10 милиарда трансфер за инструмента за свързване на Европа и то от фонд, който е намален с 46%. Така че наистина какъв е, какво е бъдещето на кохезионната политика? На следващо място. Макроекономическите условия. В предложението за МФР имаме нови подкрепещи под... програми. Бюджета за тях е 25 милиарда евро. В същото време, в нашия регламент, в предложението на комисията, имаме и желанието държавите членки да използват кохезионните фондове за реформи. Имаме 25 милиарда за реформа и освен това откре... отделяме допълнителни средства от кохезионните фондове за реформи. Защо не правим обратното? Според мен, комисията не подкрепя кохезионната политика. И още нещо. В новият регламент имаме прекалено много условия. Това не е приемливо. В настоящия регламент започнахме с макро макроекономическите условия, ексанте условията подобрихме ексанте условията, но заедно с това имаме условия за несъответствие и нарушение и върховенството на закона. Това са допълнителни условия, т.е. с това кохезионната политика става по-сложна, блокират се фондовете за, за крайните бенефициенти – Тоест за всички равнища, освен централното равнище, нещата стават по-трудни. Представител на Комитета на регионите. Ще бъде кратък. Много неща бяха вече казани. Три коментара има. Бюджета за трансгранично сътрудничество. Говорим за бъдещето на кохезионната политика. Въпросът винаги е каква е добавената стойност. И за мен добавената стойност се вижда най-добре в трансграничното сътрудничество. През март госпожа Михайлова организира конференция – Изводът беше, че трансграничното сътрудничество трябва да бъде увеличено и подкрепено. За съжаление, предложенията не отразяват тези заключения. 6,5 милиарда увеличение за мобилност. Това не е достатъчно. Въпросът е, е да как ще се разходват тези пари, но тук не става дума само за пари. И тук искам да благодаря на комисията за прегледа и за смелото предложение за механизма. Е, трябва да гледаме отвъд Интерек. На второ място доверието и доближаването до гражданите. Един пример. В чешко-полската програма, аз живея на полско немско-чешката граница имахме около хиляда хиляди участници. 300 хиляди е, хора участваха в малки интерект проекти. Ние можахме да представим резултатите от този проект в комисията Реги и това беше един чудесен пример за видимост на нашите програми. На следващо място опростяването. Тук проблемът е правната сигурност и контролите. Ще се спра от, на тази тема от гледна точка на трансграничното сътрудничество. Опростяването трябва тук да е задължително. Има фиксирани суми, но се изисква и съфинансиране от националния бюджет. И тук националният контрол може да иска допълнителна отчетност, така че трябва да има тук споразумение между Европейския съюз и националната държава за това, че контролните власти на държавите членки да спазват изискването за по-малка бюрокрация. Господин Жолон, бъдете, моля, кратък. Благодаря. Само няколко думи искам да кажа да, очаква ни много работа по вече направените предложения, но не трябва да забравяме, че преди няколко месеца въобще не бяхме сигурни дали ще имаме кохезионна политика, която да е в полза за всички европейски региони. Вярно е, че ако погледнем предложенията, и ако ги сравним с бюджетите е, за предходни периоди, това е нормално. Е, и не трябва да забравяме, че е, нещата трябва да се променят. Кохезионната политика трябва да се адаптира, е, да се промени. Много неща се промениха в ЕСЕ от септември месец насам. Защо казвам това? Е, защото се основавам на седмия е, доклад за кохезионната политика, публикуван от е, комисията. В него четем много интересни неща. Именно промените някои региони по време на този период бележат много сериозен растеж, а същевременно за същия период е, други региони бяха сериозно засегнати от кризата. Докладът е, показва е, ясно положението на различните региони с среден доход, с междинен доход и виждаме, че за тези региони съществува риск. И този риск ще бъде сериозен, ако ние не обърнем внимание върху тези региони. И докладът показва, че става дума за региони, които са бележили нисък ръста. Така че предложението на комисията да разширим периметъра на регионите в е, преход е хубаво, но не е достатъчно. Е, така че в тази област трябва да продължим да работим и споделям е, мнението на Комитета на регионите по отношение на съфинансирането да се мине на 70% за регионите в преход. Друга точка в заключение смятам, че не можем да говорим за напредъка на ЕСЕ през последните години, ако не говорим за Брекзит. Е, знаем, че е, голяма част от регионите ще бъдат сериозно засегнати, е, дори тежко засегнати заради Брекзит било то в областта на сътрудничеството, в областта на обмена, економическия обмен, транспорта и така нататък. Следователно, ЕСЕ трябва да предвиди някакъв инструмент, било то фонд, механизъм или нещо друго, за да подготви е, регионите, е, защото тези региони утре ще станат гранични региони и те трябва да се справят с настоящия контекст. Така че, госпожо комисар, очаквам вашето мнение по въпроса. Thank you very much. Uh, Madam Commissioner, now you have the floor to try to answer the questions anytime we are convinced that the time Госпожа комисарят има думата. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. <clears throat> For me, as always, as I said, it's a pleasure. And today it... it... Благодаря. <clears throat> За мен е удоволствие да участвам в този интересен дебат. Добре, е, по някои точки се различаваме в мненията си, но в крайна сметка това заседание е още едно потвърждение за това, че Искаме да защитим най-важната инвестиционна политика за нашите граждани. Благодаря на господин Бощинаро. Той е мой сънародник. Благодаря за неговото изказване. Ще започна с него. Много е важно при кохезионната политика да оставим политическите си разцветки и да защитим този най-важен инвестиционен инструмент за регионите. Съгласни сме, че кохезионната политика е важна. Разбираме нуждата от координация между националното, европейското, националното и регионалното равнища. Хубаво е, че говорим с европейските депутати и представители на Комитета на регионите, защото в крайна сметка – вие и двете страни сте връзката с гражданите. Вие сте представители както на местните власти, на местното равнище, така и на гласоподавателите. Сега за законодателния пакет. Ние представихме нашето предложение през май миналата година. Аз внимателно изслушах вашите наблюдения и коментари. Сега изчакваме мнението на Европейския парламент и съвета да оточнят своите позиции и да започнат преговори. Моята идея е да ви помоля за амбициозен план и да започнете тристранните срещи още през декември. Мисля, че това е важно би било хубаво да нямаме отлагания, да нямаме закъснение. И би било чудесно, ако новите програми започнат да се прилагат на време, а не както при предишния отчетен период, когато имаше закъснение. Надявам се през март при румънското председателство да постигнем споразумение. Всички ние всички вие, европейски депутати, за вас е ясно, че новият парламент няма да се впусне директно в преговорите, ще има закъснение и това ще е важно, това време ще е много важно за държавите членки. Аз говоря с представителите на съвета и им казвам, че те трябва да знаят, че ако има за закъснение, това ще ощети много гражданите, а именно ако нещата се забавят за след европейските избори. Защото при един нов парламент това означава нова организация – и това означава в крайна сметка половин година забавяне. Това означава национални пари да трябва да заместят европейските пари, които, с които би трябвало да се подкрепят европейските проекти. И така, финансовите аспекти на предложението надявам се да бъдат разрешени на равнището на държавните и правителствени ръководители. Защото те представляват страните в съвета. Но в крайна сметка, от друга страна, самия регламент е във ваши ръце. В ръцете на парламента. Много от вас засегнахте конкретни въпроси. Господин Шнайдер говори за индикаторите, за източна и западна Германия. Индикаторите обаче са е, БВП на глава от населението. Той е един и същ навсякъде. Тоест, колкото по-богат е един регион, толкова по-малко ще получи. А как тези средства ще бъдат разходвани, това е друг въпрос. Това е прерогатив на регионите. Трябва програмите да започнат да се структурират, да се подготвят още от сега. И аз наистина смятам, че всички трябва да се върнем в страните си, да говорим с регионите, с правителството и да приключим на време настоящия отчетен период и да започнем с следващите програми на време. Съгласна съм с всички вас за стратегическото уеднаквяване на различните програми. N плюс 2 Ние аргументирахме нашето предложение, защо предлагаме N плюс 2, но в крайна сметка във ваши ръце е да го одобрите или отхвърлите. Това, което госпожа Кран каза е важно, защото нещата се променят. Голяма отговорност носим в момента спрямо бъдещите поколения отговорност спрямо гражданите. Трябва да си възвърнем доверието и да спрем евроскептичната вълна. Инвестициите са важни, това е най-важната инвестиция и ние не, не винаги сме достатъчно видими. Трябваме, трябват ни реципрочни усилия. В някои страни европейските фондове не се споменават изобщо. Така че навсякъде, където проект е подкрепен с европейски пари, това трябва да е означено. Време е за това. Трябва да се преустанови тенденцията всичко, което идва от Брюксел, да се омалуважава или критикува. Така че равнището на кметовете, на регионите трябва да се погрижи за това ние да станем, нашите проекти да станем по-видими. Когато кметовете идват в Брюксел, те обещават това да стане. Но когато се върнат, те забравят обещанията си. И така, трансграничната е, програма за трансгранично сътрудничество. Работим по едни насоки за по-добра комуникация в трансграничните региони. Искаме да укрепим чрез това трансрегионалното сътрудничество на доброволни начала – Това ще е добре за всички актьори. Понякога това сътрудничество се разглежда като разбиращо се от само себе си. То е добре от економическа гледна точка, но също така лекува и раните останали на нашия континент. Ето, например, в регионите между Словакия и Чехия, между Австрия и Братислава, между Шлюбице и Франкфурт на Одър, където е имало конфликти, а сега тези региони работят заедно. Това е една голяма програма за мир, което е много повече – от всички економически измерения. И така тази програма не е направена в Дъблин или Лондон, то тази програма е резултат от усилията в Брюксел. Радвам се, че правителствата се ангажират в тези програми. Сега за Брексит. Великобритания е един от най-големите нетни донори, нетни вносители. Нека да видим какви ще са резултатите от преговорите. Главният преговарящ господин Бърние, Бърние, той знае колко е важна регионалната политика и колко важни са регионалните споразумения – Ние ще продължим нашата работа в градовете, в общините, в Обединеното кралство, по проектите, които сме започнали, например метрото в Глазгоу и Манчестър. Времето все не достига, но искам да подчертая следното – Програмата Европа за гражданите и регионите е много важна програма, чрез която се опитваме да привлечем много журналисти, граждани да участват в кохезионната политика. До момента има 600 хиляди участници, които се ангажират в активни дискусии. Освен това, Европейската седмица на регионите – това е друго мероприятие, което е насочено към най-младите. Младите хора ще бъдат по екраните, по конференциите, защото в крайна сметка бъдещето принадлежи на тях. Радвам се, че привлякохме много млади хора в нашите инициативи. Вчера с господин Юнкер – Говорихме с млади хора от Харватия, които работят в Обединеното кралство. Имаше и хора от Германия. Някои казаха, някои говориха за Еразъм, за Интерек, за между националните програми. Но важното е да се каже, всичко това не се разбира от само себе си. Това е благодарение на Европейския съюз, на единното семейство, в което сме всички ние. За някои други технически въпроси, които бяха, споменахме, е, които бяха споменати, може да говорим друг път, например, опростяването или опростените разходи и одити. Тук трябва да се вярва повече на националните аудитори, защото е важно бенефициентите да се съсредоточат върху прилагането на проектите, а не върху контролните процедури. Благодаря ви още веднъж, за мен беше удоволствие. Надявам се да се видим и в бъдеще. Може да се надяваме, че тръгвайки си, Ще си тръгнем с идеята да започнем на време преговорите по кохезионната политика и МФР. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви, госпожо Михайлова. Нямаме време за заключение. За това само искам да благодаря на всички виждам, че всички сме на едно мнение и в Европейския парламент, и в Комитета на регионите. За нас това може да бъде предимство. Вие говорихте за тристранните преговори. Да, вие не може да участвате в самите преговори, но вие може да участвате при преговорите като наблюдател. Така че, може би, това можем да възприемем като практика в бъдещето за тристранните преговори. Надявам се, че ще продължим обсъждането и че то ще бъде успешно, особено за нашите региони. Благодаря ви. Позволете ми да изкажа подкрепа за всичко това, което казаха участници в това обсъждане. Ясно е, че имаме обща идея за бъдещето на политика за сближаване. Разбираме ролята на тази политика, разбираме нашите задължения, нашата отговорност, разбираме колко е важно да бъдат предложени благоприятните възможности на политика за сближаване на европейските граждани. Трябва да а, сме безкомпромисни при изпълнението, но също времено и гъвкави. Благодаря на всички. Надявам се, че ще имаме и други възможности да продължим това обсъждане. И искам да спомена два организационни аспекта. В 11.45 Комисията по регионално развитие продължава да работи с гласуване. Преминаваме към гласуване. И сега с госпожа Крел, господин Освалд, ще имаме кратка пресконференция пред залата, за да информираме медиите за това наше обсъждане и така 11.45 е часът, в който ще продължим нашата работа.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

I say welcome to all the members of Reggie Committee. Thank you for... Благодаря ви за това, че сте на време за нашето гласуване. Знаете, че причината за промяна в първоначалния дневен ред е, че много от нашите членове са ангажирани с различни дейности в Деня на регионите. Така че се постарахме да съчетаем гласуването с нашето съвместно заседание с Котер. И така сега започваме гласуването. Първо, гласуване по предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за резерва за структурните реформи. Знаете, че проведохме на 20 юни много обширен обмен на мнения по това предложение. Са докладчиците са госпожа Крел и господин Ван Нистелро. Ние решихме да отхвърлим това предложение – от шесте становища на комитетите, пет бяха за това да се отхвърли това предложение. За това имаме само пет изменения, по които да гласуваме. И искам да уточня процедурата. Ако вие подкрепите отхвърлянето на предложение, трябва да гласувате срещу всички изменения. Ако сте за предложението на комисията, трябва да гласувате най-малкото за едно от измененията. Съдокладчиците искат ли думата, господин Ван Нисторой? Много правилно посочихте. Всъщност, моментът е исторически – защото за първ път нашата комисия отхвърля проекторегламент. Поне никога не съм бил свидетел на това през 15-те години, в които съм евродепутат. Това е така, защото комисията отиде прекалено отдалеч. Ние подкрепихме отначало програмата, след това удържихме, но тук виждаме, че комисията отива прекалено далеч, що се отнася до парите за политика за сближаване през новия програмен период. Така че това е първото отхвърляне и то категорично от нашата комисия. Надявам се, разбира се, ще изчакаме и гласуването. Благодаря. Вие дали искате нещо да кажете? Добре, веднага преминаваме към гласуването. Сега гласуваме по предложените изменения. Изменение 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 2 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение NV1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. И е сега окончателното гласуване. По именно гласуване, моля гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Предложението на комисията е отхвърлено. Виждате резултатите на екрана. Благодаря ви за гласуването. The next vote is um, on the Следващото гласуване е по нашето становище е подготвено от господин Вон. Става дума за междинния доклад относно многодишната финансова рамка за период 2021-2027 година, позицията на парламента с оглед на постигане на споразумението. Господин Вон. Да, съвсем накратко. Да, ние изготвяме становище, някои са по-важни от другите. И аз мисля, че това становище е едно от най-важните за нашата комисия, защото така имаме възможност да повлияем следващата многодишна финансова рамка Знам, че Комисията по бюджетите очаква от нашата комисия определени предложения за преговорите по следващата многодишна финансова рамка. Имахме интензивни обсъждания с докладчиците в Сянка и други колеги и стигнахме до редица компромиси. За това обръщам се към колеги, дори да не сте изцяло доволни от цялото съдържание – може би не сте доволни от всички компромиси, но моля, гласувайте за това становище. Мисля си, че ще бъде голяма грешка, ако нашата комисия не предложи своята позиция на комисията по бюджетите. Затова, моля, гласувайте за окончателния доклад. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Компромис 2. Кой са? Е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Amendment 14. Край на гласуването. Приема се. Oh, така, това е резултат. Той е на екрана. 17 за, 14 против. And we go now to amendment 16. Is that... Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Против въздържали се. Мисля си, че се приема, но нека да проверим по електронен път. 18. Изменение 18. Vote is open. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 против 13 за. Изменение 19 за. Против въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26. Идентично. Моля да ме извините, отхвърля се. 28. За, против, въздържали се, отхвърля се. 27. Отпада. А, не, не. Изменение 27. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 29. За, против,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 Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 52. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля си, че се приема. Нека да проверим. Изменени 52. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Според мен се отхвърля. Искате проверка? Добре. 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля да ме извините, грешката е моя. Изменени 53 за против въздържали се. Приема се. 57 отпада. така, сега изменени 58 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 8, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 63. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля си, че се приема. Изменени 64. Оттеглено. Заедно с 65, тъй като са идентични. Изменени 66. Гласуваме по него. Шестдесет и четири е отеглено, но 65 не е отеглено. Така че сега гласуваме по 65. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 66. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 67. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Искате електронна проверка по 67? Да, моля гласувайте. The is closed and it is rejected. Отхвърля се. 68 сега и 69, те са идентични. Кой е за? А, не, те отпадат. Да, поради изменение 66 и 67. Добре. Сега е изменение 70. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Точки от преамбил. Компромис 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Искате електронна проверка? Добре. Изменение 3. Моля, гласувайте. Is open. And the vote is closed. And it is rejected. Отхвърля се. Изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Изменение 5. Моля, гласувайте. Пън. And the vote is closed. And this is... Приема се. Изменение 6. По него ли гласуваме? А, то отпада. Следователно изменение 7. Кой е са? кой е против? Кой е против? Въздържали се? Мисля си, че се отхвърля. Искате проверка? Добре. И заменение 7. Е Моля, гласувайте. And now the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Кой е за? Кой е против? Въздържа ли се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Oops. No. I'm I'm I'm following. Okay. Okay. The vote is closed. Yeah. The vote is closed. And... Край на гласуването. Решението е прието. Така че това беше времето за гласуване. Благодаря ви за момента. Прекратяваме работа. Ще се видим отново в 3 часа. Благодаря ви.